Hello everyone, if you can take your seats, we can start. Добър ден! Заемете местата си, за да започнем работа. Ако сте съгласни с дневния ред, можем да го счетем за прият. Заседанието се предава на живо по интернет. И имаме превод на 22 езика. В папките сте получили решенията на координаторите от 25 септември. Няколко думи за резултата от гласуването по измененията в бюджета. Напомням, че ИТРЕ гласува по измененията на 3 септември. Ние настояваме за значително увеличаване на стратегически важни бюджетни редове в ресора на ИТРЕ комитета, по, комисията по бюджета гласува на 1 октомври всички изменения и резултатът е удовлетворителен за ИТЕ. Е, значителни увеличения над нивото предложено от Комисията за научни изследвания, МСП, енергетика, информационни технологии и агенциите са част от е, компромисния пакет. Е, ако пленарната зала се съобрази с тази линия през, в пленарната сесия следващата седмица. Този пакет ще бъде преговорната позиция на парламента в предстоящите бюджетни помирителни заседания. Благодаря на всички депутати за ангажимента им и се надявам, че държавите членки ще бъдат убедени, че амбициозният бюджет за научно-развойна дейност е необходимо за 2020 година. Искам също така да ви уведомя, че в съответствие с точка 241 от правилника, юрист-лингвиста на парламента подготвиха проекто изменение на регламента за европейските бизнес статистики и са ги изпратили на комисията ИТРЕ, като водеща комисия секретариатът раздаде текста на всички езици на 11 октомври. Причината за изменението е, че поради недостатъчното време а, няма е, нямаше проверка на юрист-лингвистите преди текста да бъде прият в парламента в края на предишния мандат. Процедурата за приемане на изменението е както следва. Ако няма възражение от, е, от парламентарната комисия, след това съобщение, изменението ще бъде представено в пленарната зала. То ще бъде обявено в пленарната зала на 21 октомври и ще се счита за прието, освен ако политическа група или поне 38 членове поискат изменението да бъде подложено на гласуване. Сега искам да приветства господин Клаус Дитер Бошък, заместник генерален директор в Европейската комисия за първата ни размяна на мнения днес за подготовка на делегираните актове е, за проектите от общ интерес. Искам да напомня, че това са ключови инфраструктурни проекти, свързани с инфраструктурата на държавите членки. Целта им е да помогнат на Европейския съюз да постигне климатичните и енергийните си цели чрез изпълнение на приоритетните коридори в съответствие с регламента за трансевропейската инфраструктура, комисията на всеки две години съставя нов списък проекти от общ интерес, който се приема чрез делегиран акт. Последният списък беше публикуван от комисията на е, през 2017 година и сега каним комисията да представи е, състоянието, актуалното състояние. Що се отнася до процедурата, искам да ви напомня, че когато комисията приеме делегирания, акт, той ще бъде представен на парламента и съвета. Парламента ще има два месеца да възрази и да поиска при необходимост удължаване от два месеца и делегираният акт ще влезе в сила след като приключи периода на контрол. Въпросът е изключително интересен за нашата комисия благодаря ви, господин Борча, за това, че вчера ни изпратихте документа, т.е. списъка и искаме да чуем допълнителни разяснения по списъка. Да речем коментари относно графика след приемането на списъка. Без повече предислови, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Благодаря ви много за поканата да разговарям с вас по проекто списъка за проекти от общ интерес. Както чухме с нощи са били изпратени документите на Европейския парламент. сега целта не е да обсъдим списъка в подробности. Ще имаме и допълнителни възможности за подобна дискусия. В встъпителните си думи аз ще ви дам представа за значението и резултатите от процеса в резултат на който беше създаден този проектосписък списък и бих искал да има възможност за диалог, тъй като според мен това е, което представлява интерес за вас. И така ще започна с няколко слайда. Тук искам само да посоча, значението на списъка с проекти за от общ интерес в енергийната система. Тук става дума за нашата инфраструктура, която разбира се е гръбнака на нашата енергийна система. Също така енергийните мрежи, които са в сърцето на енергийната политика. И разбира се, това е една област, която е, трябва да се обсъди. Трябва ли да има промяна всеки път, когато се променя политиката? Тук искам да посоча, е, че инфраструктурата като гръбнак трябва да обслужва три общи цели на нашата енергийна политика. Устойчивост, енергийната система трябва да спомага за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници. Заедно с това трябва да обслужва целта за сигурност на доставките. Ние трябва да разполагаме с нужната инфраструктура във всички държави членки и те да разполагат с възможността да получават енергията, която им е необходима за отопление, охлаждане и така нататък. И така, сигурност на доставките. И на трето място, способност. И тук бих добавил достъпност, защото, разбира се, възможно е да има и идеална инфраструктурна мрежа при висока цена, само че някои трябва да плати за тази мрежа. Знаем кой плаща потребителите. И когато разработваме инфраструктурата, винаги трябва да търсим най-разходоефективната възможност. Защо има толкова силен интерес към включване в този списък? Причините са три. На първо място Регламентът за трансевропейските мрежи предвижда проектите да, полу, да, да получат ускорено разрешително. И всички разрешителни трябва да бъдат предоставени в рамките на 3 години и половина по системата всичко на едно гише. Освен това са предвидени специални регулаторни мерки, така че да се улесни изпълнението. Например, има едно предварително условие. Приемните страни трябва да са съгласни с такъв енергиен проект. С това се намалява риска от политически проблеми. Е, всичко се изчиства в процеса за проекти от общи интереси. Разбира се, за предприемачите най-важна европейската финансова помощ. И тук има пряка връзка между проекти от общ интерес и инструмента свързване на Европа. Това е така, защото можем да приемем проект за финансиране по този механизъм, ако той е бил преди това включен в списъка за проекти от общ интерес. И само за да ви дам представа за това, което постигнахме през последните години, по регламента ние сме финансирали проучвания, 67 мерки на обща стоеност 2,5 милиарда, 65 5 мерки в областта на газа на стойност 1,5 милиарда, 4 мерки по интелигентни мрежи на стойност 134,5 милиона и 3 мерки по инфраструктурни проекта за CO2 на стойност 9,7 милиона. Това е предварителна оценка, защото, както знаете, остава още една година. Следващата година е последната в СЕФ-1 и а, трябва да изчакаме следващата многодишна финансова рамка. А, тук е представен, а, в, представен процеса в обобщен вид. Как подбираме проектите? А, много е важно да видим, че процесът е, е очевидно отдолу нагоре. Основата за по-нататъчно развитие за проекти от общ интерес се определя от регионална група. Регионалната група е тази, която събира данните, прави проверка на критериите, разработва методологията и всичко това в рамките, разбира се, на регламента за трансевропейските мрежи. И за да ви дам представа за това, какво предвижда този регламент за критериите за подбор на проекти. Става дума за пазарна интеграция, засилване на конкуренцията, сигурност на доставките и разбира се устойчивост. Това са критериите, които се използват при оценката в платформата за сътрудничество, както сме я нарекли. Регионалните групи след в последствие подготвят проекто списък след продължителни дискусии, което след това се представя на органа взимащ решение. В регионалната група се провежда първа дискусия за критични проекти. Очевидно е, че независимо от съгласие по съставянето на списъка, винаги има проекти, които са много интересни, които, за които се настоява не по причини изложени в регламента за трансевропейските мрежи, а по други причини. Те трябва да бъдат обсъдени и регионалната група в последствие решава какво се представя на органа взимащ решение. Органът взимащ решение е група от генерални директори от Министерство на държавите членки. И в тази процедура трудното е, че тази регионална група трябва да постигне споразумение с консенсус. И това налага да се замислим, защото, както казах, има проекти, които, за които дадени държави членки много настояват, които не са се реализирали, но на теория е напълно възможно е един много важен проект, който е успорван, да доведе до блокиране на проекта. И след това е много сложно да се излезе от тази ситуация. И може би трябва да потърсим по-съвременна процедура и на този етап. На този етап, както казах, този орган за взимане на решение заседава. Успяхме да постигнем консенсус по всички проблеми. По-нататък аз е, няма да ви представям подробно тази графика. Тя е предназначена за тези, които много държат на детайлите. Но това, което искам да кажа, че този дълъг процес е, от е, заинтересованите лица до консултациите и заседанията е много прозрачен. Провеждат се множество срещи с много заинтересовани лица. Им заседанията, много заседания се предават на живо. Провеждат се много консултации и след последната дискусия чухме и много изказвания от депутати от парламента, нещо, което приветстваме стигам до най- важните елементи на четвъртия списък. И тук има сравнение между третия и четвъртия списък. Първото, което трябва да се спомене е 13% намаление на проекта от 173 на 151 проекта. И това се дължи на факта, че за първи път Европейската комисия особено държеше всички проекти, по които не е настъпил проект или по които проектът е бил незначителен през последните 3-4 години, да бъдат а, заличени от списъка, защото това говори, че има очевиден проблем с проекта. И заличаването на проект от списъка не означава, че проектът не може да бъде върнат в списъка, когато дойде времето. Но тези проекти не могат да останат в списъка, след като знаем, че тези проекти няма да бъдат обект на работа през следващите години. Сега, ако погледнем как е интегрирано това намаление в различните инфраструктурни енергийни проекти и има известно намаление в електроенергийните проекти 4%. 40% от газовите проекти бяха премахнати. Има увеличение в интелигентната мрежа, за съжаление от много ниско ниво. Това обяснява високият високата величина 50% и известно увеличение с 25% на мрежата за въглероден двуокис. На следващия слайд е, виждаме взаимоотношението между електроенергията, газа, интелигентните мрежи. И тук е, виждаме нещо, което казваме от самото начало, когато защитавахме проектите за газ. Ние казахме, че поради зрелостта на много от тези проекти ще има повече газови проекти в системата. И към края всичко ще премине към електроенергийните проекти. Тук виждате в третия списък взаимоотношението е 2 към 1, в четвъртия списък 3 към 1 и моята прогноза е, че тази тенденция ще се запази в бъдеще. Всъщност това е, което исках да ви кажа като встъпление и сега трябва да използваме времето за размяна на мнения и очаквам да чуя вашите въпроси. Благодаря ви. Най-напред координаторите и след това всички останали. Госпожа Карвайо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас за изложението. Не знам дали има разпечатка на тези слайдове, защото не виждаме всичко на този слайд. Той е много важен. Първото, което искам да попитам е свързано с ролята на Европейския парламент. Знам, че за съжаление ролята на Европейският парламент в тази процедура е ограничена, но бихме е, желали да участваме по-активни, да получаваме повече информация. Вторият ми коментар е свързан с разпределението на проектите. На предишния слайд казахте, че интелигентните мрежи са отбелязали растеж с 50%, а CO2 с 25%. Въпреки, че не съм професор. Аз разбирам, че целта е да се създаде у мен погрешно впечатление, тъй като на следващия слайд се вижда, че броят на тези проекти е пренебрежимо малък. И най-важните проекти са за газ и електроенергия. И настъпилите промени не са кой знае колко впечатляващи, тъй като ако промениш, ако преминеш от 0 към 1, може, промяната може да изглежда фантастична, но на практика не е. Как предвиждате бъдещото съставяне на тези списъци, за да се обслужват интересите на обществото от гледна точка на зелената енергия и борбата срещу измененията в климата. И как виждате ролята на парламента в бъдеще? Въпреки, че ролята, формалната роля не е много голяма, можем да водим активен диалог, защото тези проекти са много важни в връзка с амбициите на парламента в областта на околната среда и измененията в климата. Господин заместник генерален директор, ще ви изчета писмото която получих, което получихме на 3 февруари от господин Каниете, комисаря по енергията, че, че ще включва много повече парламента в работата на комисията и ще ви изпратиме списъка на всички проекти преди те да бъдат прияти, особено тези, които се отнасят до различните региони. Също така бих искал парламента да участва много по-често и по-специално членовете на комисията ИТРЕ в заседанията на междуминистерските групи на високо равнище Ариас Сега, той пое този ангажимент като комисар, а също същевременно се вижда, че комисията действа по друг начин, т.е. неговите ангажименти не са, не, не са влезли в сила. Така че, да видим четвъртия списък. Там има много проекти, които продължават а, да бъдат свързани с а, изкопаемите. Това беше в третия, а, третия, лист, третия списък. В четвъртия списък има наистина намаление на тези проекти. Има много повече проекти е, свързани с електричество и газ. Но, кажете ни, а, каква, какъв ще бъде баланс при финансирането между електричество и газ? И също времено, вие казвате, че проекта за Бискайският залив е, е успех и е, сте прав. Чрез този проект обмена ще се удвои през 2025 година. Но как смятате, че ще постигнем от целите, които сме си поставили до 2030 година в рамките на този проект? Благодаря, господин Петърсен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Боргхарт, за уводното ви слово. Получихме документите късно с нощи и съответно е трудно за нас да коментираме, но ще имаме време, за да ви изпратим по-конкретни бележки. Уверявам ви, че ще има такива. Започнахте с картина на трансевропейските енергийни мрежи. Те са в сърцевината на европейската енергийна политика. Това е едно изключително състоятелно твърдение – Първият ми въпрос е следния. Какъв е процеса за преработка на критериите? Защото ние говорихме по този въпрос, когато обсъждахме регламента ЦЕФ през пролетта. Основното тук е, че ако се променят насоките, ще има и различно равновесие между ВИ и изкопаемите горива. Затова искам да разбера Нали, дали наистина ще има такова преразглеждане, защото ще се стигне до ново равновесие. И съответно процеса как хипотетично ще засегне списъка, който обсъждаме днес. Значи, отговорете, моля, за, за насоките и тяхното преразглеждане. Настоявам. На второ място, чакаме от комисията – инициатива след 100 дни или когато започне часовника да отброява времето. Искаме да видим с любопитство какви са амбициите на Фондерлайн, докъде се простират те в областта на енергетиката и климата. Следващия ми въпрос е следния. Направила ли е комисията климатични оценки на този портфел с проекти? Как ще се гарантира, че този портфел с гигантски проекти ще съответства на амбициите за климата, които имаме и които се споделят от много хора? Как ще гарантираме наистина, че ще има стиковка? Защото ако говорим хипотетично и погледнем последната част от портфейла, която се основава на газа и нефта, независимо от това какви са другите взаимоотношения, какво ще стане след 10-15 години, защото онова, което договаряме днес, може да се окаже в раза с амбициите, които имаме. Благодаря. Благодаря, господин Блос, от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Борхарт. Покажете, моля, последния диапозитив. Международната агенция по енергетика заяви през 2018 година, че няма как да се изгради каквото и да било, което излъчва емисии на въглероден двуок. И сега се вижда, че искаме да изградим много такива проекти. Има 12 проекта, които са газови по своя характер. Как ще обосновете нещо подобно? Ако погледнем сега картината, вие казахте, че вече има намаляване на газовите проекти – Говорите за изкопаеми горива, съотношението 3 към 1. Ако правилно съм ви разбрал, казахте, че има милиард и половина за газ и 1,2 и половина за електрически. Значи, общо взето съотношението е 1 към 1. Този слайд съответно подвежда. Регламента предвижда, знаете, голяма част от средствата да се изразходват за проекти, свързани с електричеството. Какво ще кажете по този въпрос? Колегата вече говори за критериите. Вие самия казахте, че има 4 критерия. Един от тях е устойчивост, но не се казва какво точно означава тази устойчивост в процес. Чуде се дали когато се прави преглед на регламента, познат като TNI, какво ще се предвиди за тези проекти от общ интерес и когато започнат те да се разгръщат, ще се прилага ли този регламент, за който говоря, какво ще е устойчивост, ще има ли оценка на въздействието върху околната среда, ще се отчете ли изтичането на вредни емисии извън границите на Европейския съюз. На следващо място, този списък с проекти от общ интерес е, как се връзва с необходимите мерки за да се справим с измененията в климата, защото учените ни казват, че трябва да има до 2300 година минимум 65% намаление на емисиите. Комисията говори за 55% в рамките на този списък. А ако говорим за по-конкретните проекти, вие казахте, че има някои доста привлекателни проекти, вие ги нарекохте шарени на английски. Искам да спомена един проект, познат като Клик в Харватия. Там не е имало достатъчно допитване до заинтересованите страни. Може ли да се гарантира по някакъв начин, че по силата на новия регламент тези проекти няма да влизат, или подобни проекти няма да влизат в списък, познат като PCI, продукти или проекти, извинете, от общ интерес. Не ви ограничих във времето, казва председателката, но погрижете се да дадете време и на другите колеги. Господин Боркия. Благодаря. Госпожо председател, искам да помоля господин Борхард за отговор на един конкретен въпрос. Става дума за Кипър и за позоваването за интеграция на Южния коридор в инфраструктурните мрежи. Според вас, доколко нещо подобно това може да се превърне в източник на диверсификация в средносрочен или дългосрочен план? И когато говорим за финансовите разпоредби, смятате ли, че достатъчно пари ще влязат в мрежите, познати като ТНТ? Благодаря. Много добре се справихте, господин Борка. Много уместен въпрос и много накратко. Господин Краснодемски. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на професора за презентацията. Благодаря му и за това, че ни напомни в крайна сметка каква е идеята на тези проекти. Идеята е. И една от целите е да се гарантира сигурността на доставките. Заслужава си да си припомним, че ние в ИТРЕ се занимаваме с индустриалната политика на ЕС. Всички ние естествено осъзнаваме, че да се изгради инфраструктура отнема време. По време на предишния мандат на парламента ние говорихме много за газ, за сигурността на доставките на газ, за самите доставки. Искам да напомня на колегите, че газа и електричеството не се само изключват. В много случаи и в много държави въглищата се заместват и тецовете, които работят с въглища, се заместват с газова инфраструктура. Така че целите за опазване на, на природата, климатичните цели могат да бъдат постигнати и по такъв начин. Въпросът ми е следния. Тези проекти, за които отделихме толкова много време през последните 5 години, ще бъдат ли в крайна сметка реализирани не на последно място с оглед на новите цели, които имаме, защото съвсем неодавна приехме един пакет с мерки и сега вече като че ли ставаме още по-амбициозни и пред нас се разкриват нови хоризонти. Говорите за сигурност, за енергийна сигурност. Може би тази цел ще бъде поставена на карта. Затова искам да попитам дали ще се приложи в крайна сметка онова, което договорихме по време на предишния мандат на парламента? Благодаря. Благодаря. Госпожа Ернст от името на ГУЕ. Благодаря. Откровено казано, този списък е много дълъг, много подробен. С нощи получихме тази информация и сега от нас се очаква да обсъдим списъка, да го одобрим. Делегиран акт се предвижда и всъщност идеята е той да мине много бързо, да бъде прият много бързо. Този списък е много важен. Как може да се предвижда такава процедура? Освен това, ако погледнем списъка, той наистина ли отговаря на нашите интереси и на нашите цели за борба с измененията в климата. Аз не мога да преценя какви точно критерии сте използвали. Вие го представяте така, като че ли то е списък от миналия век. Имаме нужда от напълно различен подход и от много различни проекти. Споменахте интерконекторите. Те са важни, естествено, но ние сме силно против масовото промотиране на газови проекти. Ако погледнете газовите коридори, за тях ще трябва много инвестиции. Има 25 неправителствени организации, които се обърнаха с апел към ЕИБ и те си сказаха силно против подобни проекти. Някои активисти са хвърлени в затвора, защото са демонстрирали срещу подобни проекти, но ние ги подкрепяме. Инвестиции в газова инфраструктура 1,6 милиарда евро. Да, има известно намаление, но като цяло политиката не се променя. Мисля, че е много трудно да се приеме нещо подобно. Имаме нужда от повече инвестиции в ВИ. Нелепо е просто. Искате да вземем решение за един списък, в който се говори за инвестиции в какви ли не проекти, но не и в проекти, от които наистина имаме нужда. ВИ. Мисля, че е наистина нелепо и притеснително. Защо се отнасяте към парламента по такъв начин? Благодаря. Сега вече се налага да ви ограничавам. По една минута, не повече на човек. Господин Беренцен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за презентацията. Енергийната инфраструктура на бъдещето трябва да е насочена не само към енергийната сигурност, трябва да се стремим към нови източници на енергия. Ако погледнем слънчевите панели, например, те имат нужда от мрежа, от мрежа достатъчно голям капацитет. В моята страна, например, в Холандия, в Гронинген, има проекти, които имат проблеми по отношение на максималния капацитет и подобни проблеми ще се появят и в други държави. Говорим за много мащабни проекти, затова призовавам комисията да обърнем внимание на този проблем и да погледна най-вече трансграничните проекти, защото иначе нашите амбиции за енергиен преход никога няма да се осъществят. Благодаря, господин Гайер. Благодаря. Чухме критики за това, че списъка сме го получили много късно и аз се присъединявам. Много е трудно е, за толкова кратко време да се създаде е, представа и то информирана представа. Няколко въпроса. Всички очакваме да има декарбонизация на енергийните доставки, благодарение на тези проекти от общ интерес. Мисля, че ситуацията е такава обаче, че в крайна сметка ще се стигне до твърде много въглеродни емисии и то в рамките на, на нашия континент. Моето тълкуване на този списък е следното. би могло газовите проекти, газовата инфраструктура да се използва и за транспорт на други типове енергийни източници. Ако правилно разбирам английския език, това е едно пожелание. Какво означава това? Възможно е тези газопроводи да се използват за други газове, така ли? А относно нефтопроводите, аз се присъединявам към колегите. Необходимо ли е да има инвестиции в подобни проекти? Обяснете ни каква е необходимостта от тези конкретни проекти. На страница 11 се казвате, че те не могат да се самофинансират и не могат да получат финансиране по ЦЕФ. Но ако това е така, Какви са другите източници на финансиране? Благодаря. Господин yes. Пекаринен. Благодаря. И аз искам да говоря за автомобилите. Знам, че Интензитета по отношение на въглеродния двуокис е, на автомобилите е около 60% в сравнение с е, въглищата. Ние много разчитаме на автомобилите. Правилно ли разбирам, че в бъдеще тези газопроводи ще могат да се използват и за транспортиране на биогаз. Проявявам интерес към този въпрос, защото ако искаме да отговорим на нуждите и да изпълним целите си, трябва да намарим намалим емисиите на въглероден двуокис. Ако продължим с е, използването на автомобили по същия начин, по който го правим сега, няма как да стане това. Трябва да се намалят е, съответно изкопаемите горева и емисиите от тях. Господин Кубилюс, благодаря. Аз искам да похваля комисията за това, което е направила. Съгласен съм, че използването на енергийни източници е обвързано с целите за климата, но тук става дума и за енергийна сигурност, става дума и за сигурност на работните места. Когато говорим за газопроводи, нека да си спомним проблемите с Украина. Когато говорим за възобновяеми източници на електричество, не трябва да забравяме как се генерира електричеството по-настоящем. Все още разчитаме твърде много на, на газа или на другите изкопаеми горева или на въглещата. Аз съм от една от балтийските държави. За нас, знаете, става дума за геополитическа сигурност, за сигурност на доставките, ние сме много обвързани с конкретен доставчик. Бях в миналото премиер на Литва и имам следния въпрос. Бих искал комисията да играе още по-голяма роля при изпълнението на тези проекти. Защото знаете, че изпълнението на проекта понякога зависи от действията на 3 или 4 държави в конкретен регион – и понякога много трудно тези държави да се договорят за това как трябва да се процедира и как да се свърши работата добре. Затова въпросът ми е пределно ясен. Как виждате ролята на комисията при изпълнението на проектите? Благодаря, господин Нинистио. Благодаря. Аз не поисках думата, но като политик мога да откликна на вашия призив. Господин Борхарт, обяснихте много подробно, че вашите предложения ще споменават и инвестициите в газ. Искам да чуя конкретно за сумите. Не само за съотношението. Искам да чуя за мащаба на инвестициите. Относно газовите проекти, много е важно да не се инвестира в проекти, които ще ни обвържат с инфраструктура възоснова на изкопаемите горива. И то за дълго време. Новоизграждащите се газопроводи трябва да се основават на зелен газ. И всъщност, ако ще се инвестира в подобни проекти, трябва газопроводите да могат да се използват за екологично чист газ. Имате ли идея как ще се приложат а, тези инициативи? Относно газовите проекти, какво се случва? Има по-малко предложения от държавите членки или самата комисия има проблем с крайните срокове? Благодаря. Госпожа Кутажар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за обясненията. Всички знаем, че имаме нужда от чиста енергетика, това е ясно. Ние подкрепяме тази цел. Всъщност това е една от основните цели на механизма за свързване на Европа или ЦЕФ. Ясно е обаче, че районите, които са в неизгодно географско положение, не трябва да бъдат пренебрегвани. И то по такъв начин, че да има пълна изолация. Знаете, че трябва да завършим единния енергиен пазар. Всички потребители в Европа трябва да имат едни и същи възможности, едни и същи условия, в които да живеят. Ще дам пример с е, държавата, от която идва Малта и Гозо. Малта и Гозо не са свързани все още с европейската газопроводна мрежа. Говоря за острови, ние имаме географски неизгодно положение. Подобни проекти са много важни, за да може държавите членки да диверсифицират своите енергийни източници. Тези проекти са важни и обаче за да се обогати инфраструктурата в държавите членки, вие го казахте справо и никой не трябва да бъде пренебрегван. Искам да кажа, че аз подкрепям тези проекти от общ интерес. Подчертавам, че ЦЕФ може да помогне в този смисъл и мисля, че Европейския парламент трябва да заложи на подобни проекти с подобна цел и в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря. Госпожа Клок. Е, пани е, Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги, в своето писмо госпожа фон дер Лайен написа на комисаря по въпросите на енергетиката, че Газа ще бъде междинната стъпка към разгръщането на ВЕИ. Тя заяви това и по време на своето изслушване. Избрана съм в Силезия, в Полша. Искам да кажа, че съм напълно съгласна с подобно твърдение. Новите цели в областта на енергетиката – оказват голям натиск върху държави като Полша и съседните ней държави. Съгласна съм, че газа трябва да е нещо като междинна стъпка. Ние не можем толкова бързо да трансформираме своите енергийни системи. Не можем да действаме с такова темпо, каквото вие искате и каквото се опитвате да наложите. Има колеги тук, които в крайна сметка са готови да изслушат и хората, които са в тежко социално положение. Някои от вас смята, че климата е най-важен от всичко и че хората трябва да бъдат оставени да се оправят както намерят за добре. Това обаче е нещо абсолютно несъстоятелно. Понякога зелените и другите партии с екологична насоченост се грижат повече за околната среда, отколкото за хората. А кой плаща сметката? Най-бедните хора. Мисля, че това е изключително нечестно и освен това обръщате гръб и на сигурността на доставките. Ако искате ние в Централна и Източна Европа да спрем да разчитаме на изкопаеми горива, имайте предвид, че не трябва да ни пъхате в лапите на Русия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Борхарт. В вашата презентация вие споменахте трите приоритета устойчивост, конкурентоспособност и сигурност на доставките. Но като гледаме проектите за газ и електричество, това ли е проекта на Европа. Значи нещата не върват в правилната посока. Виждаме, че интелигентните мрежи представляват само 2%. А, в а, проекта в Шанан е пред, пред, пред, пред, пред, пред, предвижда вноса на газ от фрекинг. Това в крайна сметка съвсем не е в посоката, в която искаме да вървим. Моя въпрос е, кой може да извади този проект от списъка? Ирландия ли може да реши или Европейската комисия или Европейският парламент са тези, които вземат в крайна сметка окончателното решение. Искам да знам какво мислите. И също така е, искам да знам е, как се извършва е, оценка на въздействието от гледна точка на въглеродния отпечатък на тези проекта. Господин Карем. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин представител на комисията, за обяснението. Не можем да действаме както в миналото, не можем да отвръщаме поглед. Докладите са все по-тревожни и по-тревожни. От 2014 година обаче е, милиард и 600 хиляди са за финансиране на газови проекти. Трябва да фокус, да а, насочиме финансирането към екопроектите, но същевременно вижда, виждаме, че не може да се вземе решение за нефинансиране на а, проекти, свързани с газопроведи. Ние не можем да бъдем, да, да, да поддържаме проекти, които убиват, разрушават природата. Готови ли сте, след като изслушахте различните колеги, които се тревожат за промените в климата, да се премахнат всички проекти, свързани с изкопаемите енергийни източници. Не да бъде 3 към 1, 4 към 1 и така нататък. Може ли да се преразгледа регламент от 2013 година, за да могат проектите да отговарят на ангажиментите по силата на Парижкото споразумение и вече да няма такива свързани с изкопаеми изкопаема енергия. Аз ще добавя само Сигурността на доставките е част от приоритетите, а но имам чувството, че комисията разбира под сигурност на доставките. разглежда само сигурността на доставките, а не и сигурността на производството в... Нека не, не забравяме, че в Германия има много тецове, които не, не функционират, защото не разполагат с охладителни системи. Как може да има енергийна сигурност, която да се съчетава с а, борбата с, в, против промените в климата? А, тук виждаме също, че няколко проекта всъщност са сляти примерно 5-1 става 6-3 и така нататък. И като цяло бройката се е намаляла. Но а, искам само да спомена, че газ, газа не е нисковъглеродно гориво и а, а, 85% са емисиите, т.е. използването на, прилагането на повече проекти води до същото количество цел, емисии CO2. За съжаление, може би няма да мога да отговоря много конкретно и подробно на въпросите. Първо ще се спра на първия група, първа група въпроси и после ще отговоря на други. Е, критиките че ви изпратихме този документ прекалено късно, но можехме и нищо да не ви изпратиме. Защото с... Е, целта въпросът, въпроса, който си зададахме, можем ли да ви го изпратиме вечерта или въобще да не ви го изпратиме. Но, както казах, това е само началото на нашата дискусия, не е краят. Второ, тук чух също така много от вас, които наблягат на устойчивостта, други на сигур, сигурността на доставките. Не, аз не съм съгласен. Комисията е отговорна да постигне трите основни цели на проектите. Устойчива конкурентоспособност и сигурност на доставките. Тези три цели трябва да бъдат постигнати по балансиран начин и включително в светлината на цялостната ни политика в областта на климата. Целта е всъщност и, и въпросът всъщност е как тези, тези три цели да, да бъдат е, вза, взаимо проникващи се и да могат е, да бъдат е, постигнати едновременно. А това ще бъде и задачата на следващата комисия. И сега прекалено много проекти в областта на газа, трябва това да правим и онова да правим. Няма да навлизам в подробности. Искам да ви кажа, че че трябва да разглеждаме нещата така. Какво е положението сега и какво е, ще бъде бъдещето. Повечето от е, проектите за газ, газовите проекти са е, в тези списъци още от, от самото начало на е, създаването на тези списъци поради по причини за енергийна сигурност. Все пак не забравяйте, че преди 3-4 години проведахме една много голяма дискусия, свързана с кризата в областта на гъста, зависимостта от Русия, вноса от Русия и ене... различните инициативи, свързани с енергийния съюз. Тук тогава наблегнахме на диверсификацията на инфраструктурите и на източниците. Така че проектите в областта на газа са пряка последица от тази стратегия. Сега нещата се променят. Има малко повече, но не, можем да оставим тези проекти, примерно, за да преминеме от сигурността на доставките към устойчивостта. Още, още веднъж повтарям това, което каза и председателката Фандерлайн. В, в, в близко бъдеще ще ни е необходим все още природния газ. Така че страни, които прекалено, които прекалено много зависят от производство на електричество от въглища, ще могат постепенно да заместят тази енергия с газова енергия. Защото защото в противен, противен случай тези страни няма да могат наистина да постигнат устойчивост и едновременно сигурност на доставките. Така че. А, а, но. Вие всички казахте, че наши, нашият подход трябва да бъде повече по-екологичен. Да, така е. Но трите цели трябва да бъдат трябва да бъдат в съзвучие с залегналите в зелената сделка а, приоритети, но, това, но инфраструктурата трябва също да бъде на съответното равнище, за да могат те да бъдат а, осъществени. Новите инфраструктури Е, трябва, разбира се, да могат да бъдат използвани и за пренос на е, биогазове, водород е, и друг. Сега, колкото до петролопроводите, дали те могат ли да се използват за пренос на водород? Но не, за сега все още не всички могат да бъдат използвани за пренос на водород тъй като не са пригодни. Но а, тук но тук ще, всъщност ще отвориме списъка за точно тези проекти, които ще предвиждат приспособяването на съществуващата инфраструктура към необходимостта от пренос на зелени или биогазове за в бъдеще. Т.е. бъдещата инфраструктура ще бъде една комби, комбинация от е, съществуващи е, съоръжения и е, нови съоръжения. Как ще го направим? В момента е, правиме преглед на регламентите, свързани с ТЕНТ и ще излеземе с конкретни предложения до края на следващата година. Смятам, че сега е момента да, да обсъдиме е, наистина подробно предложенията на комисията и да помислиме за оценки на въздействието. Да, в момента не го правиме, и това като че ли е, може би, точно липсващото звено в целият каталог от критерии. Някой зададе въпрос, свързан с проектите, свързани с петрола, с нефта. Да, наистина тези, е, тези, тези проекти са проекти от миналото. Те трябва да бъдат изведени от списъка и за бъдеще цялостния отрасъл на, на рафиниране и така нататък трябва да е, бъде екологосообразен. Ще има ли финансиране по е, линията на МСЕ? Не. още веднъж въпроса, свързан с финансирането. Да. А, аз а, го споменах в а, презентацията си, ако започваме от два проекта и увеличаваме с 50%, с още два, наистина на увеличението изглежда огромно, но а, наистина комисията беше много, с много строго и с прилагаше критериите и а, много от не, проектите отпаднаха. Колкото до връзките между Малта и Италия, защо този проект беше е, изваден от списъка, защото то е на, на, то е на списъка на а, проектите за общ интерес, но не е в списъка за финансиране. Защо? Защото а, не стана ясно каква е бъдещата стратегия на Малта. Им, имате терминал, имате а, про, петролпровод във вашият национален план процента за възобновяемите енергии беше много малък, много скромен. За това проекта не бе предложен за финансиране, тъй като ние просто не, не разбрахме каква е целта на този проект, каква е вашата стратегия, защото а, ако днес построиме подобен е, енергопровод е, в, е, на дъното на морето, той ще съществува и ще трябва да се използва през следващите 50 години. Ако, иск, ако искаме ако искаме е, един подобен проект да бъде е, да има възможност да бъде финансиран, то той е, трябва да предлага многофункционален енергопровод. И участието на Европейският парламент. от участието на Европейският парламент е, е предвидено в е, разпоредбите на договора и чрез делегирани актове. Да, вие абсолютно справо прочетахте е, писмото на комисар Каньете, Ние поехме ангажимента парламента да участва в оформянето на проектите в начален стадий. И но при всички случаи по, по, по, по, повечето от заседанията бяха е, отворени за присъствието на членове на Европейския парламент. Някои се е, възползваха, други не. Може би трябва да се усъвършенства цялостната процедура на участие. Е, може би трябва да има повод, да, да, да бъдем, да, да, да ги каниме изрично, но при всички случаи тези заседания се излъчват по интернет. Колкото до проекта свързват Испания и Франция и това, че не се използва че, че не, не, не, се използват проводите в пълен капацитет. Макар, че количеството да се отвои, е, проекта не е задоволителен. Резултатите не са задоволителни. Може би просто защото е, е, хората не, не, не желаят обществеността, не желая да се прокарват повече кабели през региона на Пиренеите и това е и това е нещо, с което трябва да се съобразяваме. Може би за бъдеще трябва в един много по-ранен стадий да въвличаме обществеността, за да можем да информираме по съдържанието на проектите. Мисля, че отговорих на тези въпроси. I think uh, I have done most of it, I hope. Струва ми се, че отговорих на повечето въпроси. И въпросът е свързан с проекта Шенън. Благодаря за въпроса. Това е наистина един много добър примен, пример за проблематичните проекти, включително и за комисията. Както правилно казах, проектите от общ интерес са в ръцете на държавите членки. Те са първите, които заявяват точно какво искат. В момента, в който проектите стигнат до нас, ние трябва да следваме правилата. Ние не можем да запишеме този проект в списъка, ако една от държавите се противопоставя. Същ... Същевременно ако а, разходоефективността е наистина добра, ние сме е, длъжни да запазим и да включим проекта обратно в списъка. Така и тук, е, е, както споменах преди малко, е липсващото звено. Трябва да има наистина един механизъм за проверка или за надзор на екологосъобразността на всеки проект от тук нататък не, не може да се изграждат, примерно, обикновени газопроводи. Газопроводите, които се изграждат, трябва да бъдат многофункционални. И още един а, въпрос, свързан с енер... енергийния терминал на остров Кърк. този проблем съществуваше на остров Кърк и а, мои, мои колеги посетиха е, острова и, и, общинските власти е, и разговаряха с тях и ни им обяснихме нашата гледна точка. Защото в крайна сметка проблема не беше в самия терминал. Напротив, той беше много важен за региона, но начина а, а, по който а, беше изграден, без да се вземе предвид общественото мнение и а, просто от, от тук нататък да направим всичко възможно обществеността да бъде включвана много по-рано. Благодаря за изложението. Благодаря, колеги, за интереса. Както спомена директора Борха, това е началото на процеса. Да видим как ще процедираме от тук нататък. So, dear colleagues, if you can... Уважаеми колеги, моля заемете местата си. за да преминем към следващата точка в дневния ред която предвижда размяна на мнение с Европейската комисия по предстоящата световна конференция по радиокомуникации. Тук е представител на Европейската комисия, за да проведем диалог преди тази конференция, която ще се проведе на 28 октомври в, 20, в 28 октомври в Шармел Шех. Е, тази конференция ще има сериозно въздействие върху радиокомуникационната политика, в това число 5G и радиокосмическата политика. Имате думата за кратко изложение и след това ще дам думата на колегите. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. За мен е удоволствие, че мога да ви представя актуална информация и да си поговоря с вас. Няколко думи за процеса, съдържанието и ролята на Европейския съюз на световните конференции по радиокомуникации. Световният телекомуникационен съюз е специализирана агенция на ООН, която провежда световните конференции по радиокомуникации. На нея се събират 3000 делегати от 193 страни членки на ОНЕ. Можете да се запитате защо 3000 души искат да обсъждат въпроси като спектъра, в контекста на много сложни въпроси. Всички тя ги обединява едно. Въпреки, че са различни хора, там са държави, присъства държави, членки, но също така и представители на сектора сателитни оператори, телекомуникационни фирми, унези, които се интересуват от астрономия, военни приложения. Всички те имат нужда от спектър, и трябва да го използват по начин, който не допуска интерференция и отговаря на собствените им потребности. Мисията на световните конференции е да актуализират радиоправилата. Е, това е договор, който организира трансграничните аспекти на използването на спектъра – Спектърът не спира на границите, той може да се предава по дълги разстояния, следователно може да доведе до интерференция, ако няма координация при използването му. Световната конференция се провежда веднъж на 4 години – и тя е всъщност кулминацията на дълъг, интензивен подготвителен процес на национално и регионално ниво. Последната конференция беше през 2015 година и малко след това започна конференцията за тази годишната конференция. Не само държавите членки, а всички заинтересовани лица, които споменах преди малко, участват в тази подготовка. Също така, тези конференции нямат политически характер, тъй като в началото няма високопоставени представители, нито пък национални речи. По-скоро има, те са организирани около различни програми, които в крайна сметка водят до изменения в радиоправилника. Е, нека да спомена нещо, което не е толкова важно да се прочете. Това е таблица с три колони, на които са представени различните региони в света. Първия регион е Европа и Африка, втори регион Америка, трети регион Азиатско-Тихоокеанския регион. Всъщност те определят рамката като при това тя е доста а, подробна, като в бележки под линия има много уточнение, чиято цел е да се избегне интерференцията. Що се отнася до подготовката и процеса? Членовете на Световния телекомуникационен съюз, правителствата и заинтересованите лица провеждат проучвания всъщност това са предпочитаните резултати. Те правят проучвания, формулират заключения, които са предпочитаните резултати. Те се представят на Световната конференция. Това са много подробни специализирани доклади, на чиято основа преговарящите се запознават с идеите на останалите и различни точки в дневния ред а, отговарят а, на тези предпочитания и в документите се вижда кои страни какви методи предпочитат. И така, има подготовка на Международния телекомуникационен съюз, но има и подготовка на европейско ниво, което се извършва между е, европейско взаимодействие между 48 страни, които анализират и разработват незадължителни европейски общи позиции. Тези страни дават своя принос към конференцията и те образуват общата позиция на Европа. Общата позиция на Европа не е задължително да бъде подписана от всички 48 страни. Може да има различия в предложенията и общите позиции. И тези позиции се предоставят на Световния телекомуникационен съюз и на Световната конференция по радиокомуникации. Е, Каква е ролята на е, Европейския съюз? Е, първо, Европейския съюз не е пълноправен член на Световния телекомуникационен съюз, т.е. не може да прави предложения, да води преговори и да гласува. Е, това е в правомощията на държавите членки. От друга страна има области, в които промените в радио правилата, което представлява договори, може да повлияе върху европейското законодателство. За тази цел е, договорът предвижда член 218 или не 19 в който е казано ясно, че държавите членки преговарят заедно въз основа на решение на съвета. Той има задължителен характер. То е специално разработено за радиоконференцията. И въпреки, че може и да има различия в CEPT, ние в Европейския съюз участваме в преговорите като единен блок, за да сме сигурни, че преговорната ни позиция тежи. Какви са тези позиции? Те са свързани с различни въпроси. Това, което представям, са, е само извадка от въпросите, които се обсъждат. Виждаме, че те влияят върху европейското законодателство. Тук има морски въпроси, безопасност и управление на движението, въздухоплаване, безопасност и проследяване, интелигентни транспортни системи, Също така международните мобилни далекосъобщения 3G, 4G и 5G, разговори с които сме запознати, също така Wi-Fi мрежи, които търсят допълнителен спектър, мобилни сателитни системи, които ни дават възможност да се свържем с интернет в самолетите. И разбира се, дневния ред на, съдеб, на Световната, конкурен... Световната радиокомуникационна конференция – ние представихме своите позиции. Те съответстват на общите позиции на Европа и държавите членки са се подписали. Какво представлява радиодоговорът? Те определят рамката, в която държавите на Международния телекомуникационен съюз да използват сектора, за да решават разгранични въпроси като вредна интерференция. Решенията се приемат с консенсус и държавите членки полагат усилия за да постигнат споразумения, като, на, като дават възможност да се формулират условия за координация като предварителни условия за е, основните преговори. Сега, международните. Този радиодоговор не налага изискван... технически изисквания и също така е необходима европейска хармонизация, за да знаем кои ленти ще се използват за 5G, кои ленти да се използват за Wi-Fi, за интернет на нещата. Това са детайли, които не се определят на ниво на Международен телекомуникационен съюз моят последен слайд, какво ще стане след поредната световна конференция. Телекомуникационния съюз ще направи анализ и оценка и ще формулира предложения за подобряване на процеса. Също така, след конференцията ще започне цикъла на подготовка за следващата конференция, насрочена за 2023 година. Аз ще спра тук и ако мога, ще отговоря на вашите въпроси, както и на евентуални реплики от ваша страна. Госпожа Карвайо е първата. Благодаря за информацията. Бих искала да почертая значението на европейската хармонизация по този въпрос и искам да ви помоля да ни кажете малко, да ни кажете нещо повече за въздействието на заключенията на конференцията върху разработването на 5G. И също така как стои е, въпросът със сътрудничество с трети държави. Госпожа Солис Перес. Благодаря за обяснението. И имам въпрос е, за разпределението на сектора сред е, за телекомуникации. Обяви се, че ще се разпределя спектър между 3,5 до 3,8 за местни мрежи. Той ще, те ще се предоставя поискане, като имаме предвид значението на 5G за интернет на нещета. Бихте ли ни казали дали комисията обсъжда възможността да обсъди спектър за индустриално разполагане? And, uh, Vielen Dank. Ich wollte äh, zuerst einmal fragen, äh, Sie Господин Бюхнер, Имам въпрос, свързан с следното. Вие говорихте за различията между различните употреби. Отвъд спектъра, спектъра може да се използва за части под 80 МГц. Тези честоти имат обхват от 100 е, метра. Това, което споменахте, е много важно за мобилните комуникации. Разбира се, е, никой не иска да използва мобилния си телефон, само в Германия, да речем, иска да го използва и в е, Япония използването за целите на морския транспорт е също много важно. Но не ми е ясно използването на спектъра за частоти над 80 МГц. Ако няма други желаящи, заповядайте да отговорите. И така, първия въпрос за това какво ще бъде въздействието върху 5G. Както казах в началото, дневният ред вече е определен и знаем точно какво ще се обсъжда във връзка с 5G. Честотите, които се обсъждат, за предоставяне на 5G са частотни ленти, които са много високи в милиметровия спектър. Започват с 24 ГГц и нагоре. Това са много високи частоти и конференцията ще договори конкретни е, частотни ленти за 5G. Това вече. Това няма да има отражение в, за съществуващите частоти за 3 и 4G. Този нов спектър може да осигури много висока е, гигабитова е, частота, тъй като става дума за много висока частота. И така ще обсъждаме конкретни частотни ленти и един от трудните въпроси, които ще се обсъждат на конференцията, е свързан с това, че предоставянето на честоти за 5G други услуги могат да пострадат, тъй като спектърът е, се използва широко. И когато казваме, че съоръженията за 5G трябва да спазват условия, това означава по-високи или по-низки цени за индустрията за производство на съоръженията. Колкото повече защита се предоставя за определени услуги, толкова по-висока ще е цената за разработване на съоръжения. Но заедно с това трябва да имаме предвид, че трябва да има баланс между 5G и други услуги, върху които ще има отражение. Например, в 26 гигахерцовата лента, лентата по-низката лента се използва с сателитни услуги, в това число Коперник. И за това трябва да намерим нужното ниво на защита между услугите и е, лентите, свързаност от една страна и политика за опазване на климата от друга. Защото определенето на границите ще определи сателитни услуги като Коперник и способността на тези услуги да наблюдават повърхността на Земята без интерференция. И също така да не се повлияе върху прецизността и точността на прогнозите на сателитите. Така че това определено почива на ясна политика. Вторият въпрос е, е свързан с конкретната частотна лента в Германия за промишления тип 5G 3,5-3,8 ГГц. Световната конференция по радиокомуникации не обсъжда въпроси на толкова детайлно ниво. Всъщност, когато се говори за предоставяне на спектър, това е в правомощията на държавите членки. Проведахме дълга дискусия през последните години. Имахме споразумение за кодекса за електронни комуникации, за това докъде се простира ролята на Европейския съюз и откъде започва ролята на държавите членки. И всъщност държавите членки са тези, които разпределят спектъра. Ако Германия иска да предоставя частотната лента между 3,5 и 3,7 ГГц за конкретни цели. Това е национално решение. На европейско ниво няма планове да се предприема нещо подобно, но ние взаимодействаме с държавите членки, обменяме информация за предоставяне на спектъра, тъй като това влияе върху индустрията и економията от мащаба. Ако запазиш спектър за конкретни потребители, това има отражение. Като го запазиш за определен потребител, цената за други потребители може да се повиши. Така както се е случвало в Германия. Последният въпрос е свързан с интерференцията. И дали, това, дали тя настъпва при определени частоти, вие споменахте под 80 МГц. Колкото е по-висока частотата, толкова е по-малко разстоянието, до което стигат радиовълните. Това означава, че ако поставиш предавател близо до границата, той ще има отражение само върху малка част около границата, колкото по-високо в спектъра се придвижвате но при частоти 80 или 70, 800 и 700 МГц в е, разстоянието може да бъде 50 до 120 км, т.е. значителен район да бъде, е, да бъде в обхвата. Има приложения, които не са само на повърхността. Има такива, които са в въздуха и интерференцията от въздуха до Земята може да е по-силен. Да вземем сателитните системи. Е, там спектърът е много по-висок и за тях също трябва да има защита, не само от е, споразумения между страни. Е, Отпечатък на сателита може да бъде много по-голям, тъй като покриват континент или целия свят и всичко, което се прави на Земята, може да има интерференция върху сателита, тъй като приемникът на спътника е много чувствителен към всякакви излъчвания и подобни ситуации не бива да се допускат и затова Международният телекомуникационен съюз определя определена лента за определени цели – заради това тази частота не може да се използва за тази конкретна цел. Надявам се, че успях да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, господин Гайс. Колеги, има ли нещо по точка разни? Не. Следващото ни заседание ще бъде на 11 и 12 ноември. Благодаря.